Um, welcome everybody. Welcome back to, um... Добър ден на всички. Добър ден на второто заседание на нашата комисия днес. Много се радвам да ви видя тук. Нека да започнем. И за нас е удоволствие, че днес пред нас се изказва Харватското председателство. Господин министр, за мен е удоволствие да ви приветствам в нашата комисия – за съжаление не успях да бъда в Загреб миналата седмица, но нашия заместник-председател, господин Лагодински, ми каза, че вашия дебат е бил много добър и много плодотворен. Вече видяхме доказателства за компетентността и ефикасността на харватското председателство по време на първото заседание по тристранните преговори по представителните искове преди две седмици и подготовката за тристранното заседание утре за събирането на доказателства и връчването на документи и няма повече да протакам. Веднага ви давам думата. Заповядайте. Poštovana predsjednice. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми депутати, за мен е чест и удоволствие да ви представя програмата с приоритетите на Харватското председателство в областта на правосъдието. Харватското председателство се провежда времена на големи предизвикателства и началото на новия законодателен институционален цикъл. Нашето мото е по-силна Европа в един свят, изпълнен с предизвикателства. Имаме следните приоритети. Европа, която се развива, Европа, която се ангажира, е Европа, която има влияние. В сферата на правосъдието хърватското председателство ще се средоточи върху доразвиване на приоритетите в контекста на нашето мото, нашия приоритет Европа, която защитава. Предвиждаме обсъждане в сферата на свободата, правосъдието и сигурността в рамките на стратегическата програма за Европейския съюз и бъдещето разработване на политика и законодателство в сферата на правосъдието и вътрешните работи, нещо, което беше прието по време на румънското председателство. Ние ще се съсредоточим върху нашите приоритети по време на председателството, бъдещето на пространството на свобода, сигурност и правосъдие е една от темите на неформалното заседание на министрите на вътрешните работи и правосъдие, което се проведе на 23-24 януари в Загреб. Идеята е да се предложат стратегически насоки в тази сфера беше един от нашите приоритети. Идеята е да започнем с стратегическите ни цели – стратегическата програма на Европейския съюз за период 2019-2024 година, прията през юни миналата година, определя действият на Европейския съюз за следващия 5 годишен период. Избрани са ясно основните елементи в сферата на правосъдят сигурността и свободата. И хрватското председателство, разбира се, не започва от нулата. Много от елементите на правната уредба на Съюза бяха разработени по време на предишните председателства. Особено искам да благодаря нашите партньори по триото Румъния и Финландия. Ние искаме да формулираме хоризонтални многосекторни приоритети. Нашата цел е да организираме в четири групи бъдещите стратегически цели ценности и върховенството на закона, взаимно доверие, защита на общото европейско пространство и нови технологии. Като отчитаме резултатите на обсъждането на неформалния съвет на министрите в Загреб, ще предложим на по-нататъчно обсъждане от страна на държавите членки нашите идеи. Обсъждането на стратегическите насоки ще бъде представен на Корепер и след това ще бъде представено на министрите на заседание на съвета през март с идея в края на март Европейския съвет да приеме този документ. Харватското председателство установи контакти с новия председател на съвета, който подпомага процеса на приемането на новите стратегически насоки, за които вече говорих, както и за четирите основни елемента тях сферата на основните права. Председателството ще утвърждава значението на основните права и ще подпомага комисията при преговорите по присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция по човешките права. И работим успоредно по това и по вътрешните правила. През 2018 година Харватия ратифицира Истанбулската конвенция и по този начин подчерта свой дългосрочен ангажимент за укрепване на равенството между половете и да се бори срещу всички видове насилие спрямо жени, включително и насилието в семейството. Борбата срещу насилието в семейството ще бъде един от приоритетите на нашето председателство. По други теми, надяваме се да финализираме финансовите програми в сферата на правосъдието и вътрешните работи. Що се отнася до наказателното право, то основният ни приоритет ще бъде законодателния пакет за доказателствата. Особено внимание ще обърнем на изпълнението на всички условия, за да може да заработи пълноценно Европейската прокуратура. За тази цел двудневна конференция ще бъде организирана в Сплит. В сферата на гражданското право Харватското председателство ще обръща внимание на връчването на документите и съответния регламент, както и регламента за събиране на, на доказателства, които ще бъдат предмет на тристранни преговори по време на председателството. Също така се надяваме да придвижим напред законодателното предложение за разпределяне на е, претенциите ще започнем и обсъждане за използването и е, развитието на такива форми, като например Европейския съдебен форум по граждански въпроси. Хрватското председателство също ще насърчава до развиването на системата за електронно правосъдие и използването на технологиите, включително изкуствения интелект в съдебната система. Обучението на работещите сферата на правосъдието и вътрешните работи е също сред нашите приоритети най-вече в приоритета е Европа, която защитава този смисъл ще целим да се укрепи още повече Съюза в сферата на свободата, правосъдието и сигурността възоснова на общите ни ценности и върховенството на закона. Такова укрепване е невъзможно без укрепването на професионалното развитие на съдиите, прокурорите, работещите в съдебната система и всички юристи като цяло, които по силата на самото естество на своята професия помагат на гражданите на Европа да имат достъп до правосъдието и защита на правата и свободите им. Затова обучението на кадрите в съдебната система е един от постоянните приоритети за всички лица, взимащи решения на нивото Европейския съюз. Обучението на работещите в съдебната система, също така беше обсъден от министрите в Загреб. Позицията на държавите членки и на комисията показаха, че стремежът е в максимална степен да бъдат привлечени всички групи, работещи в тази сфера към обучение, за да могат те да придобият необходимите умения във всекидневната си дейност. Нещо, което ще бъде подпомогнато от подходящи условия за обучението. И накрая искам да ви кажа, че по време на нашето председателство ще има още едно неформално заседание на министрите, както вече казах, на 23 януари се проведе такова заседание. Също така ще бъдат проведени две официални заседания съвет на министрите през марта в Брюксел и през май в Люксембург. Освен това ще има заседание на съвет на министрите през юни в Добровник. Благодаря ви. Сега, колеги, дали имате въпроси, коментари? господин Вола. Извинете, госпожа Вола. Имам въпрос конкретно, конкретно по комитологията. Как продължаваме нататък? какво мисли председателството по въпроса. Може би накратко да кажа няколко думи за процедурата. Става дума от 2017 година има предложение на Комисията за промяна и последното обсъждане бе в рамките на последното ни заседание когато изготвяме правни актове от страна на комисията, често се случва държавите членки държав... да не дават становище, което е жалко, особено когато става дума за важни сферасти, е, области, държавите членки да трябва да поемат повече отговорност те имат възможност да се въздържат от гласуване, което разбира се не, не изглежда добре в очите на гражданите. Това налага спешна промяна на регламента от 2011 година. Политическата група на социалистите и демократите, надявам се и другите колеги от другите политически групи, искаме да продължим да работим по въпроса и да премахнем евентуални блокади. Въпросът ми е към нас. Какво е, каква е стратегията на председателството, за да се преодолее за, застоя в съвета по тази важна реформа? Имате ли някакви решения за постигане на общ подход в съвета? Надявам се е, че комисията няма да оттегли гласове. Ако в това все пак се случи, какво става от тук насетне? Ще подкрепите ли ново предложение? Опасявам се, че това ще бъде смекчен вариант на сегашното предложение. Но ние много държим на реформата на процедурата и искаме да чуем до мнението на председателството. Hvala lijepo na ovom pitanju. Благодаря ви за въпроса. За процедурата на комитетите, комитологията. Това е нещо, което обсъждаме на нивото на работните групи. Харватското председателство ще продължи да работи по този въпрос на 15 януари. Въпросът беше обсъден в Европейския парламент. Европейската комисия обеща да продължи да работи с хърватското председателство и по-нататъчните председателства по тази тема. По време на председателството Харватия ще организира срещи, за да се постигне споразумение между държавите членки. Наистина се стремим да работим по това. Господин министър, първо бих искал да пожелая успех на хрватското председателство в следващите месеци, както и да ви благодаря за предоставянето за представянето на вашите приоритети в областта на правосъдието. Казахте, че един от основните приоритети в областта на съдебното сътрудничество по граждански дела ще бъде финализирането на тристранния диалог и приемане на регламента за събиране на доказателства и регламента за връчване на съдебни и извънсъдебни документи. Този инструмент е от съществено значение за регулиране на съдебната помощ по граждански и търговски дела между държавите членки. Така ще предоставим ефективна рамка за трансгранично съдебно сътрудничество. Гладкото сътрудничество между съдилищата също е необходимо и за правилното функциониране на вътрешния пазар. През 2018 година приблизително 3,4 милиона граждански и търговски съдебни производства в Европейския съюз имат трансгранично отражение – в много такива производства е необходимо да се получат доказателства от друга държава членка. Именно регламента за събиране на доказателства предоставя инструменти, които улесняват достъпа до тези доказателства. Вярвам, че защитата на основните права, опазването на личните данни, използването на новите технологии, които да улеснят трансграничните процеси, са част от основните моменти, на които трябва да обърнем внимание при провеждане на предстоящите преговори с останалите институции. В тази връзка разчитам на ползотворни преговори с вашето председателство, за да постигнем полезен за нашите съдилища и граждани инструмент за правно сътрудничество. И накрая от името на нашия координатор господин Фос бих искал да задам един въпрос, свързан с друга важна тема. През 2017 година Европейският парламент излезе с резолюция, съдържаща препоръки към комисията относно правната защита на уязвимите пълнолетни лица – Именно в тази насока бих искал да попитам дали председателството предвижда да популяризира Хагската конвенция от 2000 година относно международната защита на пълнолетни лица. Благодаря ви за вниманието. Hvala na ovom pitanju. E, iznimno je važno. Благодаря за въпроса. Много е важно да кажем, че, в, че по производствата трябва да има регламент за събирането на доказателства и за връчването на документи. Именно вторият регламент ще осигури по-добър достъп до документи и страните ще и правата на страните ще бъдат по-добре гарантирани. Също така ще се ускори процедурата по събиране на доказателства. По този начин ще успеем по-добре да цифровизираме дейностите по гражданско-правни въпроси. Това е, от моите, това е сред моите приоритети. Аз го споменах в встъпителните си думи. През е, декември беше проект общ подход в съвета и в момента ние работим по финализирането на този проект. Също така работим по анексите които ще бъдат от практическа помощ за съдилищата. И работата по тях не е по, по същество, не е работа по същество, но и подпомага. Хрватското председателство с радост може да потвърди, че тристранната среща с парламента ще започне в края на януари, т.е. съвсем скоро. И искам да благодаря на Европейския парламент, защото това е сред приоритетите на председателството. Нашето председателство би искало да приключи работата и по двете предложения и бихме искали да предприемем стъпки напред, за да постигнем напредък по този конкретен въпрос. Според нас тези два регламента ще осигурят по-добро функциониране. Mulțumesc, doamna președintă. Domnule ministru, mult succes în activitatea dumneavoastră care urmează. Благодаря, господин министър. Желая ви успех. Ще се спра на два въпроса. Единият е от по-обща характер и другият е свързан с моята страна Румъния. Първо, какво мислите по върховенството на закона, който се обсъжда активно и какво и връзката му с отпускането на фондове? и възможността фондовете да бъдат спрени при нарушение на върховенството на закона. Необходимо ли е според вас на европейско ниво да имаме механизъм за оценка на върховенството на закона и правосъдието във всички държави членки? Днешно, днес е трудно да се даде ясна дефиниция на този механизъм. Това е което исках да кажа от една страна. От друга, искам вашето мнение по възможността да се подведат под съдебна отговорност виновните за злоупотреба с европейски фондове. Проблемът е, че е, онези, които, че бенефициентите, като местни органи и фермери не могат да бъдат санкционирани, ако нарушение не бива да бъдат а, на, санкционирани, ако нарушението е от страна на централната власт. Въпросът а, се обсъжда много активно. Разбира се, не можем да си позволим да отпускаме средства на държавите членки, в които има проблеми с върховенството на закона. Следващият въпрос е свързан с присъединяването на Румъния към Шенген. Европейският парламент и Европейската комисия са казали, че Румъния отговаря на всички изисквания. Днес Румъния е така да се каже гарант на стабилността и сигурността в тази част на Европа. Но има сериозни възражения сред някои държави членки което според мен е крайно несправедливо към румънските граждани, които са европейски граждани и които нямат право на, на придвижване, така както имат всички останали членове на Европейския съюз. Каква е вашата позиция по този въпрос? Благодаря. Hvala lijepo. Vezano za vladavinu. Благодаря. По върховенството на закона е, ще го кажа още един път, въпреки че това е част от нашите стратегически и програмни документи, общите ценности като демокрация, върховенство на закона и основните права е, са в основата на Европейския съюз, така че укрепването на върховенството на закона е ефективният е, отговор на всяко нарушение – е задача на всички, в това число на нашето председателство. Така че аз ще се съсредоточа върху този въпрос, ще разработя документи в областта на свободата и сигурността. И също така ще се боря за защита на всички основни права на Европейския съюз, но и на европейското единство. Има, разбира се, няко... имаш някои съмнения за някои държави членки през последните въпроси. Всички тези въпроси трябва да бъдат взети предвид и да бъдат обвързани с върховенството на закона. Хрватското председателство ще се занимае с този въпрос в съвета по общи въпроси, но преди да бъдат наложени санкции, всички съществуващи механизми следва да бъдат изчерпани и да бъдат положени усилия за да се намери решение в рамките на диалога с тези страни. И докато не бъде постигнато споразумение на най-високо ниво, в съвета. Ролята на хрватското председателство в преговорите по многодишната финансова рамка ще бъде ограничена, когато се постигне политическо споразумение по основните аспекти на МФР, което е част от преговорната котия. И когато съвета вземе решение, ние ще продължим диалога по върховенството на закона по въпроса за върховенството на закона и държавите членки, всички, тех... всички технически аспекти ще бъдат изчерпани и разгледани. Би трябвало да има споразумение по програмата за права и ценности. И това е добър признак, който показва, че държавите членки са убедени в необходимостта от създаване на механизъм за укрепването на правата и предоставянето на финансова помощ за НПО и местните и регионални трансгранични неправителствени организации за укрепване на правата и по този начин на укрепване на правата и ценностите на Съюза, както и защитата на върховенството на закона и изграждането на демократичен диалог. Господин председател, благодаря ви. Поздравления за председателството и за чудесната среща миналата седмица. Аз представлявах комисията Юри, имах възможност да разговарям с вас по редица въпроси. Среща беше организирана чудесно, но и, и по същество беше много ценна. Имам три въпроса. Първо, ние обсъдихме, министрите на правосъдието обсъдиха въпроси свързани с върховенството на закона. Онова, което отсъстваше в частта правосъдие беше позицията на председателството по процедурата по член 7. Тази процедура, както знаете, всъщност има две процедури в момента – вълнува депутатите. И основният въпрос, който ни вълнува е какво ще стане през следващите 6 месеца. Как виждате вашата роля в придвижването на процедурата напред? И каква е вашата позиция по участването на парламента, която всъщност пое инициативата за тази процедура? Второ, съдебното обучение беше много важен елемент в дискусиите. Мислихте ли да включите обучение за борба срещу расизма, антисемитизма, антициганизма? въпроси свързани с ЛГБТ, въпроси, които аз споменах по време на срещата, сега просто ги при... напомням. Е, и на трето място финансиране за някои програми. Програмата Правосъдие, но също така и Евроюст. Помните, че ние я обсъдихме и комисията се интересуваше от недостатъчното финансиране. Имате ли конкретни планове Съгласни ли сте и как смятате да направите так... как смятате да промените ситуацията с недостатъчното финансиране на Евроюст и за граничната охрана по време на следващата многогодишна финансова рамка? Благодаря за въпроса. Разбира се, ние обсъдихме и анализираме всички правомощия и действия по член 7, но преди да се наложат санкции, трябва да се изчерпят всички останали механизми и трябва да се положат усилия за диалог. Едва след изчерпването на тези механизми можем да преминем към по-нататъчна дискусия и да обсъдим допълнителни механизми. Оценката на върховенство на закона в съвета през 2019 година доведе до заключението, че диалогът трябва да бъде укрепнат и той да прерасне в годишен преглед – който да намери израз в годишен доклад на комисията с всички положителни и отрицателни характеристики, що се отнася до обучението на съдиите и други съдебни лица, ние обсъдихме възможността за полагане на повече усилия за укрепване на институциите. Всички институции трябва да имат своя позиция. Във вашия въпрос вие споменахте много важни елементи. По въпроса за финансирането, що се отнася до многогодишната финансова рамка, както казах в отговор на предишния въпрос, в момента правомощията на председателството в настоящия момент са ограничени. Най-напред трябва да бъде взето решение на най-високо политическо ниво. И едва след като бъде взето това решение, можем да обсъждаме детайлите по изпълнението. Госпожо председател, господин министр, благодаря ви за тази информация. Говорим за един важен политически дебат и виждаме, че има неща, които представляват интерес вече в продължение на години. Например, говорим за докладване по конкретни страни, различни законодателни актове. Но мисля, че можем да говорим и за липса на капацитет. Има и за това не могат да се решат неща, които вече от години са предмет на работа и обсъждане. И трябва да се променят важни неща. Мисля, че това означава, че вашето правителство, вашето председателство трябва да действа и трябва да стреми да продоле блокирането, което съществува за редица законодателни актове. Мисля си, че не може да се търсят някакви правни претексти или оправдания в договорите. Виждаме, че всъщност това е само предлог, за да могат някои правителства да прикрият липсата си на политическа воля – и да защитят интересите на някои транснационални компании. Искам да ви напомня, че ви имате задължението да се стремите да преодолеете това блокиране в редици случаи и да покажете на европейските граждани резултати. И най-малкото, господин министър, би трябвало да знаем, че държавите членки използват предлози извинения, за да не допуснат за да не допуснат да има прозрачност във връзка с доходите и данъците на големи транснационални корпорации. Благодаря за въпроса. Трябва да кажа, че тази дискусия за правното основание и процедурите са много важни. С положението е сложно. Председателското съзнава голямата, големия интерес и обществено внимание насочено към този това досие. В съвета нещата са приключени на техническо ниво, но не, въпросът опира до правното основание. За това заедно с държавите членки и секретарията на съвета, председателството с помощта и на правната служба търси изход. Правната служба на съвета излезе с своето становище и мнението е, че трябва да се стъпи на член 115 от договор за функциониране на Европейския съюз, а не както бе предложено, член 50. Но, както знаете, съвета трябва единодушно да одобри и промяната на правното основание. Не сме го постигнали в момента е, Както разбирате, правното основание е много важно. Не едно и също, дали говорим за член 50 или 115 дали говорим за счетоводен въпрос или данъчен въпрос. Така че е наистина важно да разрешим въпроса по начин, който да получи единодушно одобрение. В момента ние имаме ограничени правомощия по това досие. Благодаря, уважаеми господин председател, госпожо председател, е, уважаеми колеги, господин министър, ползвам възможността да поставя въпрос за относно обща система за изпълнение на съдебни решения. Ние имаме 800 хиляди такива съдебни дела в Харватска постановени решения в повечето случаи за неплатени сметки за електроенергия, за телефон. За 10 години са се натрупали 10 е, милиона такива случаи. Е, и имаме в, в, в Харватска живеят под 4 милиона души. Тоест, е, на, на глава от населението, така да кажа, се падат по две такива дела. Но разходите за такова принудително изпълнение не са никак е, малки. 300 е, евро за всеки конкретен случай, което е с размера на средната харватска пенсия и често хората губят собност, собствеността си за, заради дълг тръгнал от 10 евро, например. Така че нещата се натрупват, осложняват, добавят се съдебни разходи и така нататък. В момента им действа закон, по силата на който не можете да влезете е, такъв, така, такова производство не се открива за суми под 3000 евро. Какво означава това? в случаи, когато в държави, които са по-слабо економически развити, тази тема може да доведе до сериозни проблеми за населението, за гражданите. И така, когато става дума за принудително изпълнение, мисля, че трябва да променим процедурата, за да улесним нещата. Да подпомогнем длъжниците, както и кредиторите, които трябва да си получат парите. И така, тъй като има трансгранични сдружения по различни въпроси. Мисля, че трябва да имаме нещо подобно и при принудителното изпълнение, с възможност за съкратена, бърза процедура, защото проблемът в момента е, че като се тръгне от дребна сума, минават 5-6 години и се оказва доста сериозна сума, която е непосилна за човек със средно възнаграждение в Словения. Трябва да започнем да говорим на европейско равнище за принудителното изпълнение. Моля ви да се заемете специално с този въпрос. По този въпрос ли, господин Буда, и вие? Да, госпожо председател. Исках само да помоля да получа отговор на моя въпрос относно Шенген. Накрая искам да взема думата, но поставих два въпроса. Финансовите средства на от европейските фондове, които не се предоставят поради отсъствие на правова държава. И втория ми въпрос беше за Румъния в Шенген. Не получих отговор. По първия въпрос. Да, говоря за съдебното изпълнение. Тук са засегнати редица въпроси. И в самата Харватия много се обсъжда този въпрос. Разбира се, темата е сложна. И аз мисля, че в националното законодателство на Харватия има възможност за някакви решения, подчертавам някакви решения, но не можем да говорим за единна процедура, която да е или производство, което да е приложимо за всички 28 държави членки но в рамките на нашето председателство ние се стараем да постигнем резултат в полза на всички европейски граждани по въпроси, които ги притесняват. Така че в рамките на нашите правомощия ние ще направим каквото можем. Е, има системи, които са по-добри, други не до там, но съм съгласен, че е известно ниво на хармонизация в системата на принудителното изпълнение трябва да има в Европейския съюз. Сега ние имаме сходно предложение и в самата Харватия. Вие също засегнахте въпроса. Опитваме се да постигнем по-добри решения, някакси по-социално ориентирани, с цел да се постигне решение. Но мога да ви уверя, че ще положим всички усилия, за да сторим най-доброто за европейските граждани. За Шенген въпроса от господина от Румъния. Първо трябва да се установи изпълнени ли са всички изисквания за присъединяване към шенгенското пространство. Знаете, че и нашата страна, Харватия, залягат за изпълнение на тези изисквания. Следващо изказване – Благодаря. Добре е дошъл, господин министър. И на добър час за е, останалите вече 5 месеца на вашето председателство. Е, през 2017 година Института за равенство между половете констатира, че само една четвърт че в ръководството на повечето листвани на борсата големи фирми, само една четвърт са заети от жени. Не очаквам особена промяна, мисля сте запознати с предложението на комисията от 2012 година Какви са ангажиментите ам, на Харватското председателство по този въпрос? Два са конкретните ми въпроса. Какво ще сторите вие като председателство, за да привлечете държавите членки и да се деблокира това досие? Но втория ми въпрос е по-личен към вас какво е позицията на Харватия? Ако щете вътрешната ви позиция на самото харватско правителство по този въпрос. Причината е да ви питам, чрез 2012-13 година Нидерландия, от която аз съм, беше против предложението, но мисля, че сега, 20-та година, ние имаме широка подкрепа по този въпрос. Така че искам да чуя каква е позицията на хрватското правителство по въпроса в сравнение с 2013 година. Подчертавам, аз не знам каква е била позицията ви през 2013 година и какви са ангажиментите ви като председателство да се раздвижат най-сетне нещата около това досие след 7 години застой. Благодаря за въпроса. Тук засягаме темата за равенството между половете и равното представителство на мъже и жени в ръководните органи на големите фирми. Както сама казахте, по 2017 година в рамките на Малтийското председателство. Директивата бе обсъдена в съвета и, както всички добре знаем, не, не бе постигнато квалифицирано мнозинство. През последните три години въпросът не е обсъждан в съвета, нито предложението. Но, изхождайки от настоящото състояние на нещата, не смятаме, е, че едно блокиращо мълцинство може да промени нещата. Ние ще следим развитието на нещата и ще действаме в рамките на нашите правомощия. И в случай, че успеем да намериме решението с решение с блокиращото малцинство, ще действаме. Що се отнася до позицията на Харватия, ние по процедурни причини няма да подкрепим предложението за изменение. Председателката от допълнителен въпрос. Правилно ли разбирам? че вие ще направите нещо само ако установите, че ще се постигне деблокиращо малцинство. И правилно ли разбрах, че Харватия е против и през 2013 година и в момента? Искам да се уверя просто, че съм разбрала правилно изказването ви. Отговор. Да, мисля, че обясних. Докато не, не постигнем съответно правно основание, докато нямаме съгласие около правното основание, няма да подкрепим това предложение. Следващо изказване. Аз благодаря много. Благодаря за това, че идвате да говорите с вас. Вие не пряко вече засегнахте въпроса за върховенството на закона и правовата държава. Един от най-важните и съществени въпроси за вашето председателство и бъдещите председателства за наша радост. Имам два въпроса относно програмата по програмата Правосъдие две от целите за периода 21-27 година, включително и в рамките на МФР, е първо подкрепа на правното сътрудничество по граждански и търговски въпроси, подпомагане на правосковенството на закона и под, е, оказване подкрепа за съвместни обучения с цел изграждане обща правна култура в Европа. Какво ще направите за постигането на тези цели. Какво конкретно имам предвид? През изминалите години ставаме свидетели на тревожни събития в различни държави членки за независимостта на съдебната система. Сериозни нарушения виждаме какво ще направите, за да предотвратите бъдещи такива раз, раз, развития, особено като се има предвид, че необходимостта за изграждане на взаимно доверие между правните системи и за постигане на обективно и безпристрастно правосъдие в Европейския съюз е изключително важна тема. Отговор. Благодаря за въпроса. по въпроса за върховенството на закона. В нашата програма, аз вече го споменах, имаме четири основни приоритета. Един от тях е укрепване върховенството на закона, но и взаимното доверие между държавите членки защото няма сътрудничество без взаимно доверие в, взаимно доверие в съдебните системи. Е, както и в съответните процедури и производства. Така че това е тема на особено внимание в нашата програма. Също така работим по съответните регламенти, е, граждански и търговски дела, връчване на документи е, и така нататък. Това всичкото е насочено и електронните доказателства с цел укрепване доверието на гражданите в нашата система вече споменах в предходен отговор, че до постигане на договореност за на най-високо ниво за многодишната финансова рамка, ръцете ни са вързани. Докато, след като се постигне това съгласие, ние ще действаме. Върховенството на закона – е стожер на Европейския съюз. Затова и присъства видимо в е, програмата на председателството. Следващо изказване. Благодаря на Харватското председателство и на, на вас, господин министър. Радвам се е, да присъстваме тук в рамките на вашето председателство. За всяка държава е радост и предизвикателство да председателства. Вие имате четири а, девиза в Европа, която свързва едно от е, един от тези девизи, разбира се, цифрова обвързаност. Един от колегите каза, че има правни досиета, които отлежават вече от няколко години в съвета комитологията, жен, жените, на колективни искове и така нататък. Всичко това е, отлежава в съвета е, мисля, че не чух нищо по тези въпроси от вашето изказване. Смятате ли, че ще можете да деблокирате някое от тези досиета с оглед на вашите приоритети? Това е първия ми въпрос. И е, се надявам е, Радвам се, че споменахте Истанбулската конвенция. Има редица държави членки, които не са я ратифицирали. Надявам се да ги потикнете да го сторят. Що се отнася до цифровата свързване, говорихте за електронните доказателства като една от темите на ваше внимание и новите технологии, които са сред темите, които и нашата комисия обсъжда. Ако искаме да имаме цифрово свързана Европа, много важно е да имаме сигурна дигитализация, особено когато се говори за чувствителни данни, като електронните доказателства. Ще използвате ли криптиране е, това е ли тема, която занимава хрватското председателство като част от досиетата, с цел да се предоставят на европейските правителства и граждани ефективен начин на действие? И следващ въпрос. Комисията ще излезе с предложение и това ще стане във в вашия мандат а, с предложение за законодателен акт по цифровите услуги. Е, К, Как ще работите по въпроса? Това засяга и населението, и нас. Платформите се разгръщат а, е, с висока скорост и е, очаквали се да се приеме регламент по въпроса, за да не бъде това пространство приватизирано. И накрая последен въпрос, ако позволите. Парламента поиска да бъде включен в официалните изслушвания с Унгария по въпросите за върховенството на закона. Съветът до сега отказва предвид значимостта на върховенството на закона за единството на Съюза и тъй като вие залагате като председателство на тази европейска ценност, можете ли да гарантирате, че ще бъдем привлечени в към изслушването за Унгария и за Полша? Hvala vam lijepo na cijelom setu i nizu pitanja koje ste mi благодаря ви. Имаше широк спектър от въпроси. Надявам се, че няма да пропусна нито един от тях. По първия въпрос вие говорихте за блокираните досиета, колективните искове, комитологията, жените в управителните органи на фирмите – Основното тук е липса на процедурни правила. Също така вече говорих и за правното основание и харватското председателство. Тук е много ограничено, що се отнася до предприема на действия. Що се отнася до колективната защита на потребителите, председателството ще продължи да работи по защитата на потребителите, представителните искове, колективните искове, защото всички европейски граждани като потребители служава да бъдат защитени. Вече се проведе първото заседание по тристранните преговори. То протече в една конструктивна, открита атмосфера. Стремежът ни е да се стигне до споразумение през близките месеци. По Истанбулската конвенция с радост мога да кажа, че Харватия ратифицира конвенцията – И ние и като държава членка, и като държава, която в момента е председател на съвета на Европейския съюз. Много активно работим по законодателство от защита на жените. С радост ще помогнем на всички държави, които все още не са ратифицирали конвенцията. Бих могли да им помогнем с, с радост ще споделим нашия опит, тъй като Европейският съюз е заинтересован като цяло да бъде изкоренено насилие срещу жените, включително и в рамките на семейството. Мисля, че трябва да споделяме примери за най-добра практика, дори и да говорим само за първата стъпка, т.е. ратифицирането на Истанбулската конвенция. Също така не трябва да забравим и за технологиите. Светът се цифровизира, много бързо се развиват технологиите, бързо се променя всичко. Трябва да сме готови да намерим решения на всички тези предизвикателства – модернизацията, цифровизацията има важно място в нашия дневен ред. Европейският съюз вече започна да разработва своето законодателство по електронните доказателства. Но също така стремежът е да не се свръхрегулира материята за събиране на доказателства – така че продължаваме и ще продължим да работим по това. По криптирането ще продължим да работим по това, по върховенството на закона и възможността парламентът да участва в изслушванията. Аз вече казах, че парламентът е имал възможност да извърши обмен на мнение по това. Със сигурност ще продължим да информираме надлежно парламенто за всички стъпки в процеса, така че, разбира се, парламентът ще бъде много важен за този процес. Благодаря, госпожо председател. И аз бих искала да приветствам господин министър, в тази комисия. Искам да ви попитам за дружественото право. Надявам се, че това е във вашето портфолио, със сигурност е в нашето. Има много очаквания към комисията и председателството. Скоро ще представи варианти на законодателство за задължително свършване на пълна правна економическа проверка на състоянието на предприятията и гарантирането на равнопоставено, защото има много дружества, които искат да бъдат отговорни, да имат корпоративна социална отговорност, да опазват около, околната среда, но всъщност те се сблъскват с конкуренция от страна на дружества, които не са толкова добросъвестни. И също така виждаме, че има доста голяма неравномерност на пазара в това отношение. Дали Хрватското председателство ще приветства това комисията да предложи различни варианти и евентуално и законодателно предложение. Също така много се говори за прегледа на нефинансовото докладване, нещо, което влиза в правомощията на нашата парламентарна комисия. Това ще бъде важна част от гарантирането на прозрачността на дейността на дружествата. Какъв ще бъде вашия подход тук? И накрая финландското председателство финализира своята дейност с много добра програма за действие. Надявам се, че германското председателство очаква също така решението на съда, но всъщност Харватия сега в момента е преди Германия и има възможност също така да даде своя принос. О питаню. Благодаря ви за тези въпроси. На дружествата и по-специално правителните им съвети и ръководните им органи като цяло също така, разбира се, извършват надлежна правна, економическа проверка на своето състояние. Разбира се, те имат отговорност пред обществото. Те носят корпоративна социална отговорност и те, разбира се, трябва също така да гарантират опазване на околната среда и социална устойчивост. В момента в Европейския съюз вече се води дейност, свързана с гарантиране на корпоративната отговорност и корпоративна, отговорна корпоративна практика. Има какво да се подобри. но мисля, че първо трябва да изчакаме да бъдат събрани необходимите факти и след това да действаме въз основа на събраните факти. За нефинансовото докладване. Мисля, че споменах този въпрос, когато отговарях на други въпроси. В момента има някои препятствия от процедурен характер и те свързани с оповестяване на докладите. Все още не е ясно кое е правното основание за нефинансово докладване. Трябва да се изни въпрос с правното основание. Колегата попита за директивата за докладване по държави и това е споделена компетентност между нашата комисия и комисията КОН. И това е нещо, което е блокирано от съвета и причината за това, както се изтъква, е правното основание. Има ясна идея, мисля си, че също и в службите на Европейската комисия, как е да се даде тласък на това законодателство, така че дружества да се отнасят еднакво сериозно към финансовото и нефинансово докладване. Така че това е много важно законодателство. Да, това е много важен законодателен акт и ние ще сътрудничим, ще си сътрудничим с всички органи, които имат отношение към въпроса, ще предприемам следващите стъпки. И по корпоративното управление. Това е също един въпрос, който е сред нашите приоритети и смятаме да организираме конференция в Харватия по тази тема. Госпожа Обри. Euh, euh, Добър ден. Искам отново да повдигна въпроса за задължението за е, бдителност на многонационалните предприятия и укриването на данъци. Е, има е, много важен въпрос е докладването по страни. Аз говоря за една френска гледна точка. Неправителствените организации в Франция съдят, критикуват предприятията за това, че допринасят за повишаването на температурата и за емисиите. И това е възможност поради съществуването на закон за предпазливост и бдителност. Съществува такъв е, закон, въпреки че инициативите, както казаха своите колеги, е, започнаха да се предприемат в повече от 10 държави членки. Нашата комисия има високи очаквания относно отговорността на многонационалните предприятия също има очаквания и от неправителствените организации. Над 100 неправителствени организации призовават Европейския съюз да предприеме мерки. Европа трябва да поеме своята отговорност и това беше споменато и от предишния колега. Работи се, което е хубаво, но отговора, който, според който нека да изчакаме, докато колко трябва да чакаме преди да се случат инциденти като в фабриката в Бангладеш? Ние очакваме едно проучване, което ще бъде проучване. Какво е становището на Харватското председателство, за да принуди е, комисията да предприеме законодателни инициативи. Ще продължите ли усилията на финландското председателство и ще улесните ли диалог е, в е, парламента и също така с комисията и съвета? Благодаря ви. Много се радвам да чуя, че Европейският парламент е готов за такова обсъждане, но трябва да изчакаме доклада, изследванията, за да можем да предприемем конкретни мерки. Хрватското председателство е абсолютно готово да се посвети на работата по този въпрос – но все пак трябва да спазваме процедурата. Благодаря ви. Господин Дидие, последен въпрос. Заповядайте, господин Дидие. Мерси Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин министър. Като докладчик по проекта за директива за колективните искове, аз мисля, че е много важно да се защитават потребителите от някои вредни практики на многонационалните предприятия. Помним Дизелгейт и нарушенията на Ryanair. Както знаете, и на 26 април миналата година имаше проект за директива Текстът получи подкрепата на мнозинство. След това се проведе тристранен диалог в Страсбург. Аз поздравявам хрватското председателство и аз съм убеден, че ще работим заедно конструктивно. Но ако мога така да кажа, искам да ви попитам, вие лично поемате ли ангажмент? В рамките на 6 месеца могат да се предприемат много неща, но те минават бързо. За вас този текст абсолютен приоритет ли е за хрватското председателство? И смятате ли, че е желателно да се постигне споразумение до края на вашето председателство? Аз мисля, че вече отговорих на този въпрос. Нашата цел е да се постигне съгласие с парламента по време на нашето председателство, така че ще направим всичко, което е посилите, ни, за да има напредък по това досие. Много ви благодаря за това, че се срещнахте с нас и представихте приоритетите на хрватското председателство. Вие чухте много въпроси от колегите, някои въпроси бях посветени на една и съща тема. И както виждате, това са най-важните за нас въпроси. Особено сме загрижени от блокирането на редица досията. И ще ви бъдем много благодарни на вас за постигането на напредък. Много ви благодаря, че отговорихте на нашите въпроси много сбито и много точно същевременно. Благодаря ви. Хвала vama и хвала свима, кои са поставили питания. Благодаря на вас и благодаря за всички въпроси. Моля да ме извините за това, че може би съм пропуснал нещо, но положих максимални усилия да отговоря на всичките въпроси. Председателката всичко беше добре. Много ви благодаря. Thank you.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 Нека да продължим, моля, с следващата точка от дневния ред. Следващата точка е представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите. Бих искала да ви помоля да спрете страничните разговори. Благодаря ви. Бих искал да продължим нашата работа. И е така, точка 12 доклад по представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите. Първа, първото заседание по тристранните преговори се проведе на 14 януари в Страсбург. Аз бях там в началото и сега искам да дам думата на докладчика да информира комисията за това как протече това заседание. Заповядайте, господин Дидия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за проявената от вас бдителността. С министъра на Харватия разговаряхме. Не беше много подробен по въпроса. Ние приехме текст на 26 април по време на предишния мандат с много голямо мнозинство. 169 гласа от всички групи. Успяхме да постигнем споразумение между различните групи за първият трилог беше през януари в присъствието на Дидия Рендерс и Хрватското председателство. Там определихме три принципа. Първо е солидарността. Солидарността на различните докладчици. Аз им благодаря за, тях, за тяхната конструктивна работа. И, и тук а, спо, искам да спомена госпожа Манон Обри, госпожа Хаутова и Жил Любретон. Благодаря на всички тях за ангажимента им по това досие. Разбира се, има различия, но независимо от това, можем да намерим път към обща позиция. Това е целта. Вторият принцип е принципа на необходимия баланс между една страна легитимните очаквания и изисквания на потребителите и нужната правна сигурност на предприятията. Винаги съм бил убеден, че економиката на предприятията не е, вреда на защ... не е враг на защита на потребителите. И аз приканих съвета, комисията и всеки от докладчиците на Европейския парламент – да възприеме тази нагласа. Тя предполага известна, известни отстъпки от всеки. Третият принцип е желанието за бърз напредък. Определихме един доста амбициозен и съкратен график, той обаче е напълно осъществим. Целта е да се постигне споразумение до края на хърватското председателство. Ние ще положим усилия, за да работим бързо с, една, с един политически трилог. През март ще има тристранен диалог и брой ще се проведе и необходимия брой технически тристранни срещи. И така, солидарност по мандата, баланс, желание за бърз напредък, това са трите принципа, които ние възприехме по време на първата среща на 14 януари. Пътят не е послан с рози, разбира се. И има различия между текста на парламента и текста на комисията. Има различия доста сериозни, свързани с това, че Европейският съвет реши да хармонизира а, текстовете за трансграничните случаи, но не и за вътрешните. Парламентът не гледа така на нещата, не за това гласувахме. Но всички е, хипотези ние ще се, ще следим това да не бъде претекст от страна на съвета да подкопава амбициите, които сме си поставили с този текст. Бих искал всеки да има право на защита. Бихме искали да има квалифицирани организации във всяка държава членка. Това е първото споразумение, което постигнахме с съвета. Има разлик, различни схващания по критериите и необходимите условия, е, за да могат квалифицираните организации да осъществяват своята дейност, както и тя, финансирането им. И ние ще разговаряме е, по е, принципите на финансиране принципът потребителят плаща, т.е. страната загубила делото да поеме разноските. И накрая политическите споразумения между парламента и съвета са свързани с сроковете за транспониране. Сроковете, определени от съвета, са 42 месеца. Според мен това е прекомерно. Даваме си сметка, че, те, че 42 месеца е почти 4 години. Ние гласувахме на първо четене текста от, последни, от предишния мандат и засилената защита на потребителите не може да започне преди началото на следващия мандат. От името на парламента и от гледна точка на това, което сме гласували, е неприемливо. И ние гласувахме срокове за транспониране, които са разумни, 12 или 16 месеца, година и половина. Това е достатъчно и защитата на потребителите не може да чака. Както виждали, ние сме разработили подробен план за следващите месеци. Ще водим преговори и сега сме на етап на активни преговори. Аз ще бъда гарант на мандата от е, който получих от всички депутати след много убедителния вод, но искам да работим в дух на консенсус и съгласие. Аз ще ви представям информация за следващия тристранен диалог, но имам напълно основателни надежди – и а, оптимизъм, което е свързано с а, моята личност, че ще успеем да приключим работа до края на хрватското председателство. Всичко това е много насърчително, звучи оптимистично. А, госпожа Хаутова е следващият. Ние работихме в много добър дух – благодаря на господин Дидие за чудесната атмосфера, в която работихме. Постигнахме чудесен резултат в парламента. Продължаваме да се усмихваме след първата тристранна среща. Да, остават нерешени въпроси, но аз съм сигурен, че резултатът ще бъде положителен, но съветът трябва да приеме компромиси за транспонирането. 42 месеца е прекомерно. Това е до края на мандата. Възниква и въпроса за квалифицираните организации и разделните критерии. Аз мисля, че имаме достатъчно доводи, за да настояваме за единни критерии по национални, по вътрешните и трансграничните е, спорове. Може би Европейския съюз може да намери някаква възможност да помогне на онези държави членки, е, които ще трябва да заменят механизма на национално ниво. И накрая когато започнахме работа, имаше и идеи за широк обхват. Но може би можем да положим основата за бъдеща дейност и да кажем, че обхвата трябва да се разшири, да обхване екологичните въпроси. Но какъвто и да е резултатът, смятам, че това представлява много важна стъпка напред в областта на законодателството защита на потребителите. Чудесно! Много е насърчително това, че се чува толкова положителни коментари. Карен, аз не съм част от групата, която работи по доклада. Се радвам, че има много добро законодателство. Ние е, искахме доклад по собствена инициатива за финансиране на съдебните спорове. В момента, доколкото разбирам, не сме стигнали до финиша. И има ли оптимизъм за прозрачността в текста? за финансирането на представителните искове. Въпросът ви към кого беше насочен? Към господин Дидие. Не разбрах, че става дума за въпрос, но при всички случаи се радвам да отговоря. Много е хубаво, много би било хубаво да има доклад по собствена инициатива по този въпрос, но искам само да кажа, че в текста на парламента ние сме изключили възможността квалифицираните организации да бъдат адвокатски кантори. По подобие на това, което съществува в САЩ виждаме какви са отрицателните черти на американската система. И на тази основа е, искаме да, да избегнем е, това в Европа. Ето защо аз държа да не се допускат адвокатските кантори е, да завеждат колективни искове. Да, разбира се, те могат да съветват квалифицираните организации, но квалифицираните организации не могат да бъдат нито адвокатски кантори, нито фондове. Те трябва да бъдат организации защита на потребителите, признати като такива във всяка държава членка. И за тях трябва да има проверка на условията, при които се финансират, да има проверка за прозрачността. Тези искове се подават в интерес на потребителите и те не би трябвало да. и не, не, не бива да се допускат те да се използват, както в САЩ, за да се дестабилизира е, един конкурент. А всъщност единственият бенефициент, и ние казваме това много ясно, са потребителите. И казваме, че когато много голям брой потребители а, получават а, възмездие за претърпяна щета, искаме да сме сигурни, че средствата, че компенсацията ще бъде предоставена изцяло за защита на потребителите и да няма никаква възможност адвокатски кантори да се облагодетелстват и да отклоняват средствата. Благодаря. Много изчерпателен отговор на въпроса на Карен. I may, if I may uh, um, something out of out of order because this is an uh, indeed an extraordinary meeting with an extraordinary end. Quite finished. But we haven't quite finished, so. Все още не сме приключили. Ако искате да приключите, да закриете заседанието и след това да ми дадете думата. Имам още една точка, което е съобщение на координаторите. Very, very friendly coordinators meeting yesterday. Заседанието протече в много дружелюбна атмосфера. Решихме да отеглим искането за доклад по собствена инициатива за пропорционалност и субсидиарност и да представим искане за разработване на доклада на по-късен етап. Искам само да ви обясня, че причината е, че имаме общ законодателен доклад с Комисията по равноправие на жените. Е, квотата ни беше изчерпана. Решихме да се назначат следващите докладчици, господин Джамбаски за ЕКРЕ, по свалянето на имунитета на господин Почдемон и снемането на имунитета на господин Бол, господин Делбланко за законодателен доклад по собствена инициатива в рамката на етичните аспекти на изкуствения е, интелект, господин Воз за гражданската отговорност за изкуствен интелект, господин Любретон по изкуствен интелект, е, въпроси свързани с тълкуването, господин Сежене за доклада за права за интелектуална собственост за технологията за изкуствен интелект. Сабрина Пинодели контрол върху спазването на европейското законодателство. Господин Бреер, докладчик по становище за ИМКО по точка 57 за подобряване на функционирането на цифровия пазар. Също така е, разрешихме процедура за, за жени и деца и родителски права и бъдеща работна програма за сметната палата, устойчиво управление на предприятията, силни страни, възможности, свързани с европейското право за нефинансовата отчетност. Аз мисля, че това беше. Благодаря и аз. На мен се пада тъжната задача да съм последен оратор, не само заради политическия контекст, в който това се случва. Тъжно е, защото работата ни с вас, ценим високо работата с вас. Е, вие си вършите работата е, с е, много струмие доброжелателство. И освен това, с много сигурна ръка а, ни направлявахте в тези доста понякога бурни заседания. Тъжно е, че нещата приключват по този начин. Поне от името на моята група мога да кажа, че бихме искали съвместната ни работа да продължи и мнозинството биха искали това да може да продължи още година и половина. Благодаря и за да изразя признанието от нас и секретарията. Букет който да вземете със себе си. И се надявам, че пак ще ни посетите, че отново ще се присъедините към нас като председател на парламентарната комисия. Това е цената, която сме готови да платим. Благодаря. Presidente, anche io voglio associarmi eh, alle espressioni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 Искам само да благодаря на всички вас. За мен беше радост и чест да председателствам тази комисия. И интересни бяха нашите срещи. С нощи, имаш, с нощи получих наградата за човек, който е трябвало да научи най-много за най-кратко време много ще ми липсва съвместната работа с вас. Съжалявам, че не можах да науча достатъчно френски. Исках да, нау... да мога поне да кажа благодаря и довиждане. Е, не можах да намеря време. Много се надявам, че ще мога е, да ви дойда на гости и ще следя всички ваши доклади. Благодаря всички, вие ще ми липсвате.